Mes chers collègues, Скъпи колеги, обявявам заседанието на Комисията по економически и валутни въпроси и на Комисията по бюджета за открито. Бих искал да се уверя, че нямате възражения по дневния ред. Не виждам такива. В такъв случай го приемаме в настоящия му вид. Бих искал да ви информирам, че се стигна до съгласие между парламента и Европейската инвестиционна банка относно обмена на информация в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Много дискусии се проведоха преди да се стигне до това споразумение. В крайна сметка то е факт и ще се разгледа от председателския съвет, за да бъде одобрено. След това то ще бъде подписано от председателя Таяни. Ако все още не разполагате с поразумението, това съвсем скоро ще стане. Сега да чуем господин Фернандеш, който ще ни представи актуална информация във връзка с прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Имате 10 минути, господин Фернандеш. След това ще чуем и докладчиците в сянка, като всеки един от тях ще разполага с 2 минути. Преди да приключим, ще чуем също така и представителите на Европейската инвестиционна банка, както и представителите на комисията. Задължително ще трябва да приключим заседанието в 19.50, за да може тогава да преминем към режим на гласуване по доклада на колегите Бьоге и Берес във връзка с бюджетния капацитет за еврозоната. Разбрах също така, че в 20 часа Комисията по економически и парични въпроси ще се сбогува с Комисията по бюджета, за да разгледа някои други въпроси. да чуем господин Булман за 5 минути. Благодаря на господата председатели, благодаря също и на колегата Хосе Мануел Фернандес, с който днес ще представя този инициативен доклад, доклад по собствена инициатива за е, прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции. В действителност ние сме извършили добра законодателна работа. Това е поне нашето виждане. Също така работихме бързо, за да можем да приведем в ред ЕФСИ. Законодателният процес изтъкна на преден ред е, нови аспекти, като насърчи особено допълняемостта, също така засили интермедиарните структури, посредническите структури и централната роля на предприятията в рамките на този проект. Ние сме изключително доволни от този законодателен акт и то не само от начина на прилагането му. Нещата изглеждат така, че количествените цели трябва да бъдат реализирани, обаче остават известни съмнения по отношение на качеството на започнатите проекти. Има известни съмнения във връзка с допълняемостта, те нали всички са допълняеми или не. За съжаление, ораторът не говори в микрофон в момента. Чувате ли ме сега? Да. Има някои съмнения във връзка с устойчивото изпълнение на съответните разпоредби в законодателството. Например, когато става дума за използването на коборд, това е нещо ново, внесено от парламента и не може Европейската инвестиционна банка в годишния си доклад да формулира този коборд да а, трябва да а, измерва по различен начин информацията, обаче да не допринася за структуриране на офертите и за изготвяне на списъци с приоритети може да се получи така, че проверката на започнатите проекти да трае толкова дълго, че е, тези, които са заявили проектите, да не знаят какво трябва да очакват. И не е възможно централен инструмент за инвестиционните платформи е, да бъде занемарен или е, въобще да не бъде създаден такъв инструмент. Дори ние виждаме конфликт на целите между количествените и качествените цели, когато става дума за проектите и трябва вероятно да разговаряме с отговорните лица от FC и ЕИБ за това, че има конфликт между общите количествени цели и иновативния характер на предложените проекти това трябва да бъде проучено от нас много критично преди да започнем законодателен процес по FC2. Трябва да обърне внимание на географското разпределение на инвестициите, то да бъде съразмерно и е, всъщност инвестициите да се насочват е, на там, където са необходими най-много допълнителни инвестиции. Изглежда обаче, че това не е съвсем ясно. Искаме повече прозрачност, това е ясно и това минава като червена нишка в нашето предложение. Искаме да говорим и за това дали структурата на управление е кохерентна, така както е избрана. По наше мнение това все още не е изпълнено като изискване. Има много непрозрачност все още има много въпроси в процесите на вземане на решения. За това трябва да се говори и всъщност това ще провокира и нашия доклад за оценката. Ние трябва критично да се занимаем с тази тема. Знам, че моя колега Хосе Фернандес обръща особено внимание на изпълнението на тези проекти в регионите. За него това е особено важно, а именно да има достатъчно подкрепяща инфраструктура. Необходим ни е нов аутрич капацитет при представянето на тези проекти. Аз мисля, че той след малко ще говори по този въпрос, ще изтъкне и този аспект, така че аз няма да навлизам сега в дълбочина. Ще посоча само, че проведохме работна среща с компетентни експерти. Те ни помогнаха много миналата седмица. Ние ще включим техните становища в измененията, също така и в дискусията, която сега ще проведем с вас, е, уважаеми колеги. Очакваме с радост дискусията с вас. Крайния срок е, за внасене на докладите на е, измененията е 28 февруари. Благодаря ви за вниманието. Мерси, месье Булман. Благодаря ви, господин Булман. Сега да чуем Жозе Мануел Фернандеш, докладчик от Комисията по бюджета. Благодаря, господин председател. Ще говоря на португалски. Аз също бих искал да благодаря на колегата Булман за неговата работа за насърчаване на инвестициите за намаляване на бюрократичното бреме, за насърчаване на териториалното сближаване и за създаването на нови работни места. Това е планът Юнкер. Под това име познаваме ние Европейския фонд за стратегически инвестиции. Този фонд постигна своята цел. Чрез него се направиха инвестиции в 28 държави членки – Получихме необходимите резултати, както по отношение на инвестициите в малки и средни предприятия, така и е, по отношение на другите инвестиции. В някои отношения резултатите дори надминаха нашите очаквания. Планът Юнкер вече дава осезаеми резултати и те могат да бъдат качествено измерени, както каза и господин Булман. Целите са постигнати. А по отношение на малките и средни предприятия, в това отношение резултатите са много по-високи от първоначално очакваните. Разбира се, е, има и някои пропуски, но въпреки тях е важно този инструмент да продължава да се прилага. Той е важен за конкурентоспособността на Европейския съюз и за създаването на нови работни места. Това е важен инструмент, който ще промени културата на Европейската инвестиционна банка. Надяваме се, че това ще се случи и посредством платформите, които трябва да бъдат създадени между държавите членки, тези така наречени трансгранични платформи. Това ще доведе до намаляване на бюрокрацията. В кои отношения според мен може да се внесат допълнителни подобрения? На базата на сега действащия регламент бихме могли да подобрим нещата. Принципът свързан с условията. Допълняемостта, извинете. Трудно е да се намери по-добра дефиниция на този принцип. Европейската инвестиционна банка а, тълкува не само буквата и, но духа на регламента. Необходимо е той да ни позволи да предвидим инвестициите. Не е нормално да не знаем защо някои проекти са били приети, тъй като са отговаряли на принципа за допълняемост. Нуждаем се от допълнителни обяснения, за да може да има по-голяма прозрачност и за да може да разберем защо дадени проекти са били одобрени и защо се счита, че отговарят на критерия за допълняемост. Необходимо е да получим допълнителни обяснения в това отношение. На следващо място. Не бе разработена инвестиционната платформа. Тя трябваше да насърчава по-малките инвестиции, но и не сам. Трябваше да насърчи инвестициите и между държави членки в енергийния сектор. Важно е проектите да отчитат действителността, да отчитат спецификата на конкретния териториален регион. 50 милиона евро в Берлин не дават същия резултат като проект за 50 милиона евро в Португалия – трябва да се вземат предвид последствията от всеки един проект. Как ще се отрази той на териториалното сближаване, на създаването на нови работни места? Това са аспекти, които трябва да бъдат взети предвид. На следващо място бихме могли да подобрим и консултантските услуги, защото по този начин тези райони, които се колебаят да кандидатстват, ще може да го направят. Нека да подкрепим тези райони. Аз смятам, че този консултативен център трябва да изпълни предоставените му от регламента задачи. Разбира се, всички райони трябва да могат да представят проекти. Този фонд е отворен за всички. Необходимо е да постъпват проекти във всички сектори и да обхващат различни структури и да не се стига до съсредоточаване на инвестициите в определен географски район. Ето защо настояваме да се създаде консултантски център, който да има за цел да подпомогне регионалните структури. Това в крайна сметка ще ни позволи да постигнем зададените цели заключение, тази платформа може да подпомогне Фонда за стратегически инвестиции и политиката на сближаване. Фонда за стратегически инвестиции може да допълни фондовете по смисъла на политиката за сближаване. Той не може да ги замени, но определено може да ги допълни председателят. Благодаря на двамата докладчици, които в общи линии ни описаха начина по който може да се подобри ефективността на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Сега да чуем докладчиците в сянка. Имате по две минути. Моля ви, колеги, спазвайте времето си. Да чуем най-напред господин Караш. Всъщност господин Аес ще вземе думата от негово име. Благодаря, господин председател. За съжаление, колегата Карас не може да присъства на заседанието. Той е докладчик в Сянка на ЕКОН по Фонда за стратегически инвестиции. Ме помоли да взема думата от негово име. Разбира се, той би искал да подчертае, че това е важна оценка на ЕФСИ и тя трябва да се използва не само за да се направи оценка на извършеното през последната година и половина, а и за да се помисли за това, което трябва да се направи за в бъдеще. Искаме високо висококачествени инвестиции, които да доведат до означава, че трябва да сме готови да променим статута на фонда за стратегически инвестиции, за да може да разгърнем целият потенциал на този фонд – Господин Карас приветства доклада. Според него в него има добър баланс между силните и слабите страни при прилагането на фонда през последната година и половина. Не се премълчават някои от проблемите, напротив, проблемите са очертани както тези свързани с оценката от страна на Европейската комисия, така и от страна на Европейската инвестиционна банка, така и проблемите от оценката на въздействието, както и проблемите очертани от Економическия и социалния комитет и Комитета на регионите. Какви са предизвикателствата за бъдеще? Първо, трябва да засилим принципа на допълняемост за високорисковите проекти и да увеличим прозрачността при селекцията. Колегата смята, че трябва да се отключи потенциал на инвестиционната платформа, за да се инвестират проекти с фондове и със средства от различни източници. Необходимо е да има сътрудничество с банковите институции. Следващото предизвикателство е тази част, която отделя внимание на малките и средни предприятия, които всъщност получавайки средства ни подпомага да финансираме реалната економика. С оглед на разрешаването на тези проблеми и на бъдещата ни работа, господин Карас би искал да благодари на съдокладчиците, тъй като докладът е добра основа за бъдещата ни дискусия. Благодаря. Госпожа Гардия Сабал. Благодаря, господин председател. Чухме е, двамата докладчици, чухме и докладчика в сянка. Е, почти всичко бе казано от е, господин Фернандеш и господин Булман. Доклада, който е обект на нашето внимание, посочва всички проблеми, по които трябва да работим, за да се подготвим за втората половина от прилагането на фонда за стратегически инвестиции. Цифрите, свързани с прилагането на фонда, са значителни. Това показва, че сме постигнали целите си, но ние не трябва да се задоволяваме само с качествените резултати. Нека да отделим необходимото внимание. Извинете, не трябва да се задоволяваме само с количественото измерение на фонда, но да обърнем внимание и на качеството на избираните проекти. Във връзка с принципа на допълняемост. Да, действително, доста е сложно определението за допълняемост, но имайки предвид а, проектите, помощите за тях, инвестициите и така нататък, може би трябва да помислим дали а, проектите финансирани от ЕФСИ са могли да бъдат финансирани от други действащи програми. Необходимо е да разсеем всякакво съмнение относно това – можем да получим допълнителна информация за критериите за подбор на проекти, както и предварителните критерии, на които проектите трябва да отговарят. Ако разполагаме с тази информация, ще можем да преценим дали целите са постигнати. Ние обаче не разполагаме с тази информация, не можем да направим подобна оценка. Относно географското разпределение, смятам, че трябва да обърнем внимание и на този момент. Хората, които представят проекти, <coughs> много често не знаят как да получат финансиране от ЕФСИ. Ето защо предложението на докладчиците е разумно. Благодаря, Сандер Лунес. И е, пази си.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 от ЕКРЕ в Комисията по мъжки и прилични въпроси. И най-напред бих искал да благодаря на двамата докладчици, извършата от тях работа. Радвам се, че са постигнали консенсус по много въпроси и че голяма част от тези консенси са отразени в проекто доклада. Един от съществените проблеми според нас е географската е, липса на географско равновесие при прилагането на EFSI и представителите на Пресната комисия трябва да си признаят честно, че 15-те по-рано присъединили се към Европейския съюз държави и членки са получили лоската част от пая, докато 10-те присъедини според 2004 година държави членки, държавите присъедини след тях имаха много по-малък достъп до ЕФСИ. Няма да повтарям казаното вече от колегата за допълнямостта. Напълно съм съгласен с неговите притеснения. Иска само да добавя някои нови тревоги, свързани с одобряването на проектите, било то от ЕИБ, било то в рамките на плана Юнкер. Така, например, насърчава се географското равновесие чрез сътрудничество с местните власти в някои от по-новите държави и членки, но в крайна сметка се говори винаги за обществени средства, които се изпълняват проекти за мобилност или често също така в крайна сметка изпълнители, за изпълнители се, избър, се избират дружества, които са на 100% общински, което в продължава да представляват тежест за данакоплаците. И смятам, че подобно изпълняване на, на ЕФСИ може в дългосрочен план да създаде проблеми в тези държави членки. Смятам, че трябва да го вземем предвид. Благодаря ви. Благодаря ви, думата има Ричард Ашфорд. Il est là, il est là. Okay. la parole. <clears throat> Herr Vorsitzender. Ich werde für meinen Kollegen Richard Ashworth. Аз ще говоря от името на колегата Ричард Ешвард. Моля, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря най-сърдечно на двамата докладчици, на колегите Фернандес и Булман за този доклад, за който смятам, че поставя правилните въпроси. Наистина, аз мога само да подчертая необходимостта от критично отношение към ЕФСИ, за да може, след като проектът вече е тръгнал, да се направи възможно най-доброто от него. От името на групата ЕКР мога да кажа, че основното отношение е положително. Аз Виждам обаче някои основни проблеми в FC, а именно, че се опитваме да управляваме, да направляваме пазара чрез държавни инструменти и това по принцип е погрешен подход. И когато установим, че има пропуски в инвестициите, че има малко инвестиции в Европейския съюз, това е правилна констатация, обаче ние не можем да заменяме пазара чрез държавна намеса. Е, по този начин може да пламне един е, сламен огън, както казваме в Германия, т.е. нещо, което да има мимолетен ефект и да не даде трайни резултати. Аз мисля, че това е огромната опасност при ЕФСИ, че тук ние всъщност е, инвестираме в сектори, в които не знаем дали те биха се утвърдили трайно на пазара или не. Вместо това трябва да се борим с причините за кризата и те трябва да се търсят съвсем ясно там, че е, държавите членки на Европейския съюз са задлъжняли, някои са свръхзадлъжняли, че някои економики на тези че економиките на някои държави е, не са конкурентоспособни, това се дължи на еврото, а не на погрешно насочени инвестиции. Господин Тревоза, не го виждам. Давам думата на Нил Сторвелс. Благодаря ви, господин председател. Спочвам думите на докладчика ни в Сянка Тремос, който не може да, който отсъства от днешното заседание. След като изслушах да са докладчици и почитах проекто доклада, с нетърпение очаквам включителната форма на проект, резолюцията и реформата на ЕФСИ. С притеснение установяваме факта, че страните от Централната и Европа са получили 9% от а, фонда. Има сериозен проблем с тези данни и трябва да се опитаме да разберем къде се крие този проблем. Към момента ЕФСИ няма много сериозни проблеми много, извинете, няма сериозно въздействие върху финансирането на основните транспортни инфраструктурни проекти в Европа трябва да се обърне внимание на факта, че броят на транснационалните проекти е по-голям и голяма част от тях имат европейска добавена стойност. Освен това, голяма част от средствата продължават да попадат в ръцете на големи мултинационални компании, които са приближени на управляващите. Би трябвало по-голямата част от тези средства да бъдат насочени към МСП, които нямат толкова добър достъп до финансовите пазари. И не на последно място не би трябвало да се използват за едни същи проекти средствата по, от ЕФСИ, средствата от инвестиционните структурни фондове и ще продължа собственото си изказване. Аз съм следващият а, за, в списъка на ораторите. Най-напред бих искал да благодаря и на Хосе Мануел, и на Удо за свършната от тях работа. Очевидно, че преди са занимавали с темата. Така че сме в ръцете на един много опитен екип в тяхно лице. Докладът като цяло прави добър обзор на настоящото положение и на това, което ни очаква за бъдеще. В голяма степен мога да се съглася с заключенията ви. Имаме нужда от повече прозрачност и по-добра комуникация за успеха на EFSI. По въпроса за МСП, участието вече е надхвърли предвидните средства и надхвърли също така очакванията ни. Би трябвало да насърчаваме МСП да са все по-инновативни и да възприемат в по-голяма степен новите технологии, защото те са от ключово значение за сближаване на регионите ни. Съгласен съм също така, че консултационният платформа все още не изпълнява достатъчно добре своите задачи и смятам, че може да се подобри работата на тази посредническа платформа. резултатите, които се постигат до момента, са показателни за скоростта, с която се разработва, потичаше самият процес. От самото начало мисля, че имахме проблеми с разбирането на това как трябва да изглежда платформата. Според нас идеята беше да има един плат, една платформа, в която се бъдят всички проекти, да няма някакъв проблем, но се оказа, че тази формула не дава очакваните резултати. Трябваше в по-голяма степен да си дадем сметка за разликите между държавите членки и че по-малки такива платформи в няколко държави член, които да ги обединяват, биха дали по-добри резултати. Благодаря ви и с нетърпение очаквам по-доброто ни сътрудничество, по-нататъчно ни сътрудничество извините, с Удо и Хосе Мануел. Очак... Отсъстват дамата, която си в сянка от ГОЕ, госпожа Хияда и господин Демаси, така че давам думата на колегата, който ще ги замести. Добър вечер на всички. Бих искал да ви представя принципната позиция на Обединената левица по плана Юнкера. Нашата принципна позиция не е съгласна с логиката на плана Юнкер. Смятаме, че стане ли дума за обществени и частни инвестиции, ако имаме нужда от инфраструктурни проекти в Европа. Ако регионите имат нужда от нова инфраструктура, то би трябвало да се създаде един а, публичен план за инвестиции с публични средства. Ако искаме да привличаме частни инвеститори, няма нужда да оправдаваме тяхното присъствие с псевдонедостиг на инвестиции на пазара. Хиляди души са заплашени от бедност, което не се дължи на недостига на средства на финансовите пазари. Така че предвид етапа, на който сме при изпълнението на фонда, бяха отправени нужните критики. Ние сме съгласни с критиките отправени за избраните отрасли, за липсата на географско равновесие между държавите членки, за това, че някои от критериите не са изпълнени напълно. Част от а, инвестициите, извършени по плана Юнкер, са инвестиции, които ще да бъдат осъществени и без плана Юнкер. Или казано с други думи, според нас продължаването, да се вземе решение за продължаването на този план, на този етап би било прибързано, нямаме все още нужните данни, не сме извършили задълбочен анализ, не сме получили е, резултатите, които очаквахме. Имаше проблеми и с комуникацията, имаше проблеми с прозрачността, има какво да се подобри, но ние като цяло смятаме, че прекалено, прекалено рано да се обмисля продължаване на фонда и отново повтарям крипсивната позиция. Ние като цяло отричаме логиката, на която е изграден този фонд. Думата има пас Екхаут. Не го е виждам. Господин Шоу. You, Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на двамата докладчици за свършната от тях работа. Особено удовлетворява духа на доклада. От една страна се прави положителна оценка на ЕФСИ като обществена инициатива за насърчаване на инвестициите с цел економически растеж в е, интерес на гражданите, но от друга страна съм съгласен с критиките към управлението на фонда към момента. Не бива да забравяме, че крайната цел на фонда като обществен инструмент би следвало да бъде мобилизирането на стратегически инвестиции, които да доведат до дългосрачни ползи за европейските граждани, а именно работни места и инфраструктури в областта на транспорта, комуникационните технологии, здравеобазването, образованието, от, отработването на отпадъци и други отрасли, които да са от ключово значение за бъдещата економика. За нас важният мултипликационен ефект е между инвестициите, които са привлечени чрез EFSI и тяхната да връзка с дългосрочните ползи за Европейския съюз. И от тази гледна точка прекалено рано да се каже дали EFSI наистина е бил успешен инструмент за насърчаване на економическото възстановяване на Европа. Освен това, ние сме убедени, че проектите би следвало да се съсредоточат върху стратегическите области, имайки предвид социалното измерение и устойчивостта на всички проекти. От тази гледна точка групата на зелените силно зачарована от това, че проекти свързани с изкопаеми горива се финансират по ЕФСИ. Наскоро опубликован доклад на НПО показват, че, четвър... че една четвърта от е, всички негийни проекти, финансирани по ЕФСИ, са за изкопаеми горива, което на практика продължава в бъдещето употребата на изкопаеми горива и за нас е неприемливо обществени средства да се използват за проекти, които влушават измененията в климата и допълнително засилват енергийната независимост от Русия и други доставчици. Благодаря ви, господин председател. Марко Вали, vous avez Марко Вали. Благодаря, господин председател. И в миналото сме обсъждали много широко ЕФСИ. В моята политическа група беше извършена голяма стратегическа грешка. Европейската економика в настоящия момент минава през криза на търсенето и ЕФСИ като инструмент се опитва да а, въздейства от сферата на предлагането. Всъщност това е инструмент, който не действа по принцип там, където е, са действителните потребности на економиката в момента. Изхождайки от това, възникват вече различни въпроси гаранция за инвестиции, да се предлага такава, която може да бъде предложена и без това от ЕИБ за проекти от е, държавите членки, няма особена добавена стойност, освен, е, че някои хора ще си напълнят джобовете. Виждаме първите резултати, първите данни от ЕФСИ и те налагат направения от мен извод – трябва да бъдат изпълнени различни критерии, като например иновации, енергийни промени и други неща, обаче се финансират автомагистрали и други неща, които не носят допълнителна добавена стойност. Всъщност, обещанието на Юнкер не се изпълни. Най-вече ние настояваме за повече прозрачност, защото някои от проектите, които до сега бяха насърчавани, за тях не са правени оценки за прозрачност, също и на национално равнище възниква въпросът кой трябва да извърши тези оценки, респективно кой е в състояние да извършва такива оценки. Участи това са едностранни оценки, които се извършват от комисията. Председателят благодаря. Няма за НЕ е, НФ е. НС, няма и други представители. Давам думата на Марко Занди. Благодаря, господин председател. Най-големият проблем, с който се сблъскваме във връзка с ЕФСИ, е използването на ефекта на лоста и дали наистина ще се генерират допълнителни средства, които да бъдат в полза на държавите членки за инвестиции в инфраструктури, изследователска и развойна дейност. Там, където тези средства наистина са необходими. Докладът, който видяхме до сега и който трябва да бъде изготвен съгласно регламента, е до известна степен неясен. Много трудно беше да си създадем представа дали тези средства наистина са осигурени и дали наистина има ефект на допълняемост. Струва ми се, че повече от 90% от финансираните проекти до сега дори са били проекти, които изобщо не носят този признак на допълняемост. Въпреки, че това се предвижда в цялата програма на ЕФСИ – за мен и политическата група трябва да кажа с съжаление, че оценката е отрицателна. Трябва да изчакаме кои конкретни резултати ще настъпят във връзка с растежа и с БВП. И дали има някакъв виден конкретен резултат. За първото мога да кажа не. И мисля, че единствената възможност наистина да се насърчават инвестиции за изследователска и развойна дейност в Европейския съюз е да се създаде голяма публична програма за публични инвестиции, защото това до голяма част са сфери, в които частната економика, частния сектор няма интерес да инвестира. Благодаря. Малко сме закъснели, е, някъде с около половин час. Е, давам думата на комисията, господин Анжал, за две минути. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички сме на мнение, че Фонда за стратегически инвестиции е пожена успех. Постигнахме нашите амбиции като същевременно очертахме някои недостатъци, които смятаме да разгледаме заедно с Европейския парламент. Има пет области, в които се очаква съществено подобрение. Първата от тях е допълняемостта. Да, определението е доста сложничко. Трудно може да се докаже дали даден проект отговаря на принципа на допълняемост. Същевременно ние караме банковите институции да се насочат към по-високо рисковите проекти, но трябва да отидем и малко по-далеч. За това Европейската комисия предложи да се въведе нов критерий, по смисъла на който всички проекти ще трябва да отговорят на едно условие, свързано с справенето в трудна пазарна ситуация. На следващо място на въпроса за прозрачността. Поставя се под въпрос логото Фонд за стратегически инвестиции или, или субсидии по смисъла на ЕФС. Това е така, защото в по-голямата част от случаите не се разполага с достатъчно информация за това, което се крие зад това лого. Много важно е инвестиционната комисия да обнародва своето решение за определените проекти, като се обосновава защо проектът отговаря на дадените условия и да посочи причините А, Б, С, Д, така че всички да могат да бъдат наясно. Законодателите е, също трябва да могат да направят тази проверка. На следващо място географското разпределение. Европейската комисия не е удовлетворена от настоящото географско разпределение на ЕФСИ. Това а, трябва да бъде разрешено посредством създаването на консултантски център, който да действа проактивно. Ще разширим също така обхвата на ЕФСИ, ще обхване някои области, които по-настоящем не бяха обхванати. На следващо място трябва да направим повече за малките и средни предприятия. Разбира се, заедно с по-големите предприятия бихме могли да се справим. И не на последно място, климатичните изменения. Трябва да се подобри дейността ни в това отношение. Приканваме парламента да одобри изискването за данъчното облагане. Смятаме, че то трябва да бъде отразено в текста. Е и бе определено напред в това отношение. По отношение на бюджета, да, някои от вас може би не искат да се а, вземат средства от а, Фонда за стратегически инвестиции, но ако не вземем тези средства, те могат да бъдат загубени. Относно управлението ще работим конструктивно с Европейския парламент, за да внесем подобрение в това отношение. Благодаря ви. Сега давам думата на Европейската инвестиционна банка. Господин Малтерер. Две минути имате. Дами и господа, многобройни сме в залата. Много ви моля, не говорете с колегите до вас, за да можем да чуем генералния директор на ЕФСИ от ЕИБ. Благодаря, господин председател. Иска ми се да съм кратък и точен. Радваме дискусията в Европейския парламент, не само днешната, но и по принцип, защото този дебат беше важен за прилагането на Фонда за стратегически инвестиции, ще продължи да бъде такъв. Нека да се спра на няколко аспекта, които според мен търпят подобрение. Разпределението по държави. В това отношение можем да подобрим нещата като същевременно консултантският център действа по-активно. На следващо място. Инвестиционните платформи и сътрудничеството с националните банки. Това сътрудничество може да се подобри. И не на последно място, структурните фондове могат да се комбинират с фонда за стратегически инвестиции. Удовлетворени сме от това, че ще бъде разширено приложното поле на регламента и че ще се включат нови области, много трансгранични въпроси ще бъдат обхванати. Към момента този елемент е слабо застъпен. На следващо място прозрачността. Някои от вас съвсем основателно посочиха, че сега действащия регламент дава основните ръководни е, линии за работата на инвестиционните комисии. Инвестиционните комисии отделят голямо внимание на различните показатели и на принципа за допълняемост. Mm-hmm. Ще ви предоставим повече информация в това отношение. И не на последно място. Важно е развитието на пазара в регулаторно отношение. Инвестиционният план на Европа почива на три стълба. ЕФСИ е само един от тези три стълба. Консултантския капацитет и аспектите, свързани с околната среда, също трябва да бъдат взети, когато говорим за ЕФСИ. Благодаря ви, господин генерален директор. Съвсем накратко, двамата ни докладчици имат думата за заключителни думи. Този доклад е, беше е, наистина доклад, който изисква последователност и е, също така да се преведе ЕФСИ във връзка с целите. Сега, кой желая да започне? Господин Булман. Уважаеми колеги, Искам да ви благодаря най-сърдечно. Абсолютно сигурен съм, че Хосе Мануел, моят съдокладчик, както и аз, ще вземем предвид вашите въпроси и вашите предложения. Ще видим в каква форма можем да включим допълнения към доклада. Още веднъж повтарям, крайния срок е 28 февруари за внасене на изменения. Благодаря на комисията господин Анжал много прецизно и много ясно посочи всички онези аспекти, които от гледна точка на комисията се нуждаят от е, промени и подобрение. Аз мисля, че парламентът ще извърши сходни оценки и че ще работим конструктивно по намиране на решения. От коментарите на господин Молтерър става ясно, че от страна на отговорните лица в Перси съществува готовност да ни окажат съдействие, не само в днешната дискусия, но и след това в самата практика на внасяне на подобрения в ЕФСИ-2. Благодаря, господин Булман. Господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Преди година и половина ние говорихме за този фонд – и имахме много големи опасения дали ще функционира добре и дали ще можем да е, боравим добре с мултиплициращият ефект и дали всички правила ще бъдат спазени. Днес обаче говорим вече за разширяване на фонда и знаем, че стотици хиляди малки предприятия могат да бъдат е, финансирани от него. Е, ако го разширим до 2020 година. Важно е обаче този фонд да функционира по-добре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 Мога да кажа, че в тази връзка ще направим всичко възможно, за да опишем съвсем точно как трябва да изглежда новия регламент. Европейския съюз има нужда от публични и частни инвестиции. Частните инвестиции не са лоши инвестиции, а чисто публичните инвестиции не непременно са перфектни. Ще трябва да обърнем погледи към двата вида инвестиции. Има много публични инвестиции, които се извършват с помощта на ЕФСИ. Например, в моята страна общината Лисабон е използвала 2 милиона за публични инвестиции от този фонд и това показва колко важен е той. Поради това, в заключение, искам да благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията и бих искал още в настоящия момент да благодаря на колегите, на членовете на Европейския парламент за това, че ще обогатят този текст с измененията и предложенията си. Благодаря. Наистина това е едно обещаващо начало във връзка с FC. Ние разчитаме на вас да упражнявате натиск върху е и Б и всички, които отговарят за изпълнението на този фонд. Сега ние преминаваме към гласуване бюджетен капацитет за еврозоната Роберто Галтиери. Uh, Благодаря ви. Преминаваме към режим на гласуване. Както знаете, гласуваме доклада БОГЕБЕРЕС за бюджетния капацитет за еврозоната. Бих искал да ви помоля да направим едно пробно гласуване, начало на гласуването. still a couple of colleagues to vote. Край на гласуването. Още един глас. Okay, we close the vote. Thank you. Now... Благодаря ви. Сега започваме гласуването по доклада. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д. За против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме на страница 16. Много страници ще трябва да прелистите. Компромис 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се. Отхвърля се 323 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се. Приема се. Страница 24 сега. Компромис Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Страница 33. Компромис G за, против, въздържали се, приема се. Страница 38. Компромис H за, против, въздържали се, приема се. Страница 44. Изменение 729 за, против, въздържали се, отхвърля се. 732 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А и за, против, въздържали се, приема се. Страница 49. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. 57 страница сега. Компромис Б за против въздържали се приема се и накрая поименно гласуване гласуваме доклада в неговата цялост начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. 54 гласа за, 28 против, 6, 6 въздържали се. Докладът се приема. Поздравления за докладчиците. And now... Сега преминаваме към времето за гласуване на ЕКОН. Може ли да кажа нещо? Каза госпожа Берес. Може би преди да кажете каквото и да било, да каже, че има становище на ЕКАРЕ, което ще бъде вписано в протокола. Сега нека да чуем докладчиците, господин Боге. Е, Благодаря, уважаеми колеги. Всички вие знаете, че около една година работихме по този доклад и че работата ни беше доста сложна. Вложихме много добра воля, много ангажимент, за да можем да отразим различните модели и представи, насочени към това какво трябва да се направи в Европейския съюз, който се бори за съществуването си. Всъщност е, най-добрият път е да се върнем към нормалната обстановка, към нормалната атмосфера и към програмите на различните политически групи. След трудно начало и множество изменения се опитахме да намерим съвсем нов формат и по този начин да постигнем по-широк прием на този доклад – и така един доклад по собствена инициатива да не се губи в непрекъснати компромиси, които се дискутират непрекъснато по други поводи. И сега мисля, че постигнахме резултат. Разбира се, има много сред вас, които не са доволни. Аз също не съм доволен от някои неща, но компромисът е компромис. Крайна сметка става дума за това да се намери път, който да ни даде възможност в четвъртък с трите доклада да поставим необходимите политически сигнали, които очакваме като Европейски парламент, да очертаем перспективите на дискусия и е, съвсем решително мога да кажа, че това, което днес ни разделя, ще бъде част от е, законодателството. Така че не всяка дума се е поставя на златните везни. Тоест, не всичко, което гласуваме сега или пък в различни резолюции сме приемали, ще се поставя на тази златна везна, но аз мисля, че с мнозинство ще успеем да изгладим противоречията и наистина ще успеем да намерим път да покажем, че като Европейски парламент проявяваме воля и готовност да приближим Европейския съюз до гражданите и до държавите. Казвам това точно в този порядък. Аз също знам, че не на всеки от нас ще бъде лесно да оправдае всичко в собствената си държава, което сме гласували тук. Аз искам да цитирам сега федералния канцлер Меркел, в първата си реч по време на германското председателство 2017 година тя каза, че душата на Европа е в толерантността и трябва наистина да гледаме нещата винаги и с очите на другия. Сближаването, търсенето на пътища, на решения, мисля, че това ще ни помогне да се справим с трудностите и е, мисля, че сме и с една стъпка напред. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на колегите от различните политически групи, които подкрепиха доклада сърдечна благодарност за интензивното сътрудничество и днес, е, според мен, става дума не само за едно интелектуално упражнение, а за това, че ако в четвъртък вече ще очакваме реколтата, резултатите, ще можем да отбележим, че сме постигнали напредък, че сме показали политическата ориентация на Европейския парламент. Благодаря. Първаш Перес.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 Първанш Берес, благодаря господин председател, че ми давате възможност да взема думата като съдокладчик. Райнер е достатъчно добре описа този доклад по собствена инициатива. Също така и нашата работа на съдокладчици беше доста сложна, докато намерим тези компромиси. Искам да убедя всички колеги, че имаше много противоречиви неща. Аз мисля, че Райнер Беге има воля за компромис за взаимно разбиране. Искам да му благодаря най- сърдечно и лично за политическия кораж, който той е, прояви през различните етапи, така че да можем да продължим да напредваме и също така той успя да е, обхване по интелектуален начин всички въпроси. Всичко остава все още е, несигурно, защото зависи от гласуването в четвъртък, но аз мисля, че етапа, който изминахме до сега е много важен етап и е, е етап, който ни окоръжава окоръжавани в това, че Европейския парламент ще остане пространството, където не само се приемат компромиси, но където се търси и баланс. И този баланс може би ще помогне на другите институции да погледнат това, което става в Европейския парламент, е, докато Европейския съюз е, и еврозоната има нужда от стряскане, има нужда от осъзнаване на е, предизвикателствата, пред които сме изправени и мисля, че с гласуване на този доклад, мисля, че се отваря една нова страница. Е, аз мисля обаче, че е, в традицията на нашите предшественици не мога да цитирам е, всички, но ще цитирам предния доклад. Наистина има едно средство да се стреснем, да съберем сили отново и имам предвид най-вече Европейската комисия с Бялата книга, тя би могла да се вдъхнови от силата с която постигнахме нашия баланс. Благодаря на всички докладчици в Сянка, благодаря на всички сътрудници от двете комисии, на нашите лични сътрудници, които не щадяха времето си да аргументират, да работят, така че да стигнем до този резултат. Благодаря very much and again congratulations. Много ви благодаря. Още веднъж поздравления за докладчиците. И аз мисля, че станахме свидетели на отлично сътрудничество между двете комисии. Аз също бих искал да благодаря и да поздравя двамата ни са докладчици. Те появиха и разбиране, и упоритост, и смелост. Много важно е Европейският парламент да изпрати ясно послание за това какво иска за еврозоната и за бъдещето на еврото. Преди малко обсъждахме нуждата от ЕФСИ за запълване на достиг на инвестиции. Ами, скъпи колеги, според мен поне е също толкова важно да вър... възвърнем доверието в едината ни валута, в еврото, ако искаме да насърчим инвестициите и да създадем работни места. Благодаря отново на съдокладчиците ни и се надявам в пленарна зала да бъде потвърдена гласуването в нашата комисия. Благодаря. So I need to ask you... Ще ви помоля отново да тестваме системата за целите на гласуването на комисията по економически и парични въпроси.